Вече работи френски. Самаш. Do we have German? I'm just being confusing him. Can you hear me? Имаме ли превод към немски? Um, on channel 1, German. Има ли превод към немски на канал 1? Да. And there were no waves coming from the translation booth. Thank you very much. Много благодаря. Преминаваме веднага към доклада по собствена инициатива, изготвен от Андреас Шваб за ЕИО Швейцария, пречки пред пълното прилагане на вътрешния пазар. Ще се опитаме да наваксаме през следващите няколко заседания. За тази точка имаме време до 4 часа без 5 минути. Андреас Шваб. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Съжалявам, че толкова много се работи по този доклад, тъй като е само доклад по собствена инициатива споразумението между Европейския съюз и ЕАС, както и между Европейския съюз и Швейцария е едно добре функциониращо споразумение, въпреки многото промени, както в Европейския съюз, така и в държавите от Европейското економическо пространство и в Швейцария. Това споразумение доказа своята полезност във връзка с разширяването на вътрешния пазар и в трети държави. В споразумението са закрепени редица привилегии, с които не се ползват държавите членки на Съюза. Така че мисля, че ако трябваше те да излязат с предложение за такова споразумение в момента, нямаше да го направят. Но както установи колегата Часковски преди 5 години, споразумението е една добра отправна точка държавите от ЕИП и ЕАСТ трябва да предприемат някои допълнителни действия във връзка с транспонирането на европейското законодателство в своите законодателства. Както показа 35-я индекс за развитие на вътрешния пазар изготвен от надзорния орган на ЕАСТ. Дефицитът при транспонирането от публикуването на последния такъв индекс на сам се е увеличил с 2%. В страните от ЕИП и в Швейцария се действа на два етапа. Първо признават се всички законодателни актове относими към ЕАСТ и ЕИП на втори етап тези актове се транспонират в националните законодателства. На този втори етап се наблюдават някои значителни затруднения. Ако искаме в областта на управлението на вътрешния пазар да ускорим темпото тук в Европейския съюз, то същото изискване трябва да въжи и за държавите от ЕАСТ и ЕИП. От публикуването на последния доклад на САМ на 9 февруари 2014 година в Швейцария бе проведен референдум. В рамките на този референдум бе поставен на гласуване основополагащ принцип на двустранните отношения е с швейцария Този принцип бе поставен под въпрос по силата на резултатите от референдума. Предстои този референдум да бъде инкорпориран в националното законодателство на Швейцария. Предстои то да бъде изменено, нещо към което аз и други колеги от парламента се отнасяме критично. Защо? Защото страните от ЕИПМ имат както права, привилегии, така и задължения по отношение на вътрешния пазар. В основата на доклада поради това ще залегне именно този момент. Предстои доклада да бъде обсъден на 7 май. Какво ще залегне в основата на доклада? Първо, какво можем да направим, за да гарантираме транспонирането на европейското законодателство и в държави от ЕАСТ и ЕИП? Второ, какви ще са политическите последици от измененията в законодателството в Швейцария. Вероятно е тези изменения да поставят под въпрос редица двустранни споразумения, които са от значение и за вътрешния пазар. Изготвено е становище от комисията по заетост, което все още не е преведено писменно. Ще се изготви становище и на комисията по външни работи. И двете становища са важни за мен, ще ги взема предвид в бъдещата си работа. Има и редица аргументи, които не можах да включа в доклада, тъй като има ограничения за обема му. Но те ще бъдат отразени в измененията, които предстои да бъдат внесени. Това бе всичко от моя страна, госпожо председател. С удоволствие ще Слушам изказванията на докладчиците в сянка. Госпожа Мария Грапини. Госпожа Грапини от името на социалистите. Благодаря, госпожо председател. Колегата Шваб накратко представи доклада по собствена инициатива. Също като него смятам, че предстои да бъде решен проблемът с Швейцария. Резултатите от референдума там са израз на волята на швейцарските граждани. Но ще трябва да поемем своята отговорност за установяване на сътрудничество. В доклада с право се заявява, че трябва да вземем предвид становищата, които ще изготвят още две ресорни комисии. Продължава да има проблем с сътрудничеството като цяло. Имам предвид сътрудничеството с Швейцария в областта на вътрешния пазар. Включени са над 100 секторни двустранни споразумения с Швейцария. По-добре би било, според мен, Европейският съюз и Швейцария да сключат споразумение, съгласно което Швейцария да участва в Европейското економическо пространство. Не би следвало това да се урежда по линията на секторни споразумения. Има проблем със свободното движение на хора. В текста се упоменава Харватия, например. Има още какво да се направи във връзка с подобряването на отношенията между Европейския съюз и Швейцария. Ще обсъдим този въпрос в нашата политическа група, ще излезем със свое становище. Мисля, че изготвеният доклад е добър инструмент за подобряването на отношенията между двете страни. Рика Докладчикът сянка на ЕКР. Уважаема госпожо председател, Позволете ми първо да благодаря на докладчика за обстойното изложение. По-голямата част от споразуменията между Европейския съюз и Швейцария са договорени на двустранна основа. Трябва да продължим да прилагаме този подход. Както заяви докладчикът, има забавяния при транспонирането. Би било добре да бъде постигнат напредък в тази област. Към момента най-трудната част от преговорите е Резултатът от проведения на 9 февруари 2014 година в Швейцария референдум. Моята политическа група е за една Европа, основаваща се на децентрализацията и на принципа на субсидиарност. Категорично заставаме зад провеждането на референдуми, подобно на тези в Швейцария поради което смятаме, че трябва да се отчете и волята на гражданите. Има две основни теми, на които трябва да обърнем внимание. Първо, нефункциониращата политика на Европейския съюз по отношение на беженците. Виждаме резултатите от нея в региона на Средиземноморието. Швейцария също е засегната от тази политика. Призоваваме я да продължи да допринася за охраната на външните граници на Европейския съюз, дори да активизира действията си в тази област. Като се има предвид финансовата криза в Южна Европа, се нуждаем от цялата подкрепа, която можем да получим. Втората основна тема е свободното движение на хора в рамките на вътрешния пазар. В бъдеще към Швейцария вероятно няма да има толкова голям приток на мигранти, но към момента, като се има предвид економическата криза, се наблюдава движение най-вече към по-проспериращи европейски държави. От това проистичат значителни проблеми за местното население. Повишават се, например, найемите ние не можем да вменим на швейцарските граждани отговорността за провалилата се парична политика на Европейския съюз. Настоящото положение се дължи не на политически провал от страна на Швейцария, а на политически провал тук в еврозоната. Ако Швейцария иска да запази суверенните си права и да провежда политика в името на своите граждани, то трябва да зачетем тази нейна воля. Готови сме да приемем резултатите от проведения там референдум. Обявяваме се и за ползотворно сътрудничество с Швейцария. Искаме да допринесем за подобряването на економическото сътрудничество, най-вече в областта на енергетиката и по отношение на капацитета за съхраняване на енергия. В Германия предстои да се премине и изцяло към енергия от альтернативни източници. Затова и трябва да се възползваме от капацитетите за съхраняване в други съседни нам държави. Обявяваме се и за съвместни с Швейцария действия за борба срещу укриването на данъци и автоматичния обмен на данни. А що се отнася до предстоящото да се сключи споразумение за свободна търговия между САЩ и Европейския съюз, ме интересуват и възможните механизми за арбитраж при спорове между инвеститори и държави. Като цяло сме оптимистично настроени във връзка с постигането на споразумение между двете страни. Колегата Тюнес е докладчик от името на Алде, но ще бъде представляван от друг колега. Благодаря, госпожа Турнес. Представя своите извинения за това, че не може да присъства сред нас сега след обед. Изготвила е един малък текст, който аз ще прочета. Европейската, споразумението за Европейската економическо пространство е успех, който дава възможност на трети страни да се присъединят към пазара, състояща от 500 милиона потребители. Но това споразумение бе договорено в различни времена и сега с функционирането на Лисабонския договор трябва да преосмислим функционирането на европейското економическо пространство, за да използваме пълния му потенциал – непрекъснато се установяват забавения в е, въвеждането в сила на правните актове. Разбира се, има нужда от време, за да се приспособят тези правни актове към съответното законодателство на държавата, но това забавя функционирането на вътрешния пазар и проблема трябва да бъде решен. Освен това, отношенията с Швейцария трябва да бъдат регулирани. Четирите свободи на движение са основни за Европейския съюз и това трябва да се спазва от всички. Решението на Швейцария за иммиграция за трудещите се е, е трябва да бъде поставено в един контекст на свободата над предвиждане и трябва да има устойчивост в изпълнението му. Докладчикът е, господин Шваб поставя основни проблеми и докладчиката в сянка от АОД се съгласява с тях, трябва да се обсъдят основните предложения в комисията. Штайна. Е, е, Преди да дадем думата на Катрин, някой иска ли да се изкаже от зелените или от Гое? Извинявайте, пропуснах ви, не ви виждам тук на списъка. Съвсем накратко за зелените вики, защото закъсняваме. Искам да благодаря и да поздравя Андрея за извършената работа. Той поставя акцент върху това колко е важно да има и интеграция и сътрудничество между страните на Европейския съюз и на Европейската економическа общност. Няма огромни проблеми, споделяме всички въпроси, които са повдигнати, съжаляваме за решението на исландското правителство и констатираме и факта, че не се транспонират в достатъчна степен законодателството. По отношение на Швейцария също споделяме бележките, формулирани от докладчикът – и вероятно ще подадем едно изменение, свързано с въпроса за е, данъчната конвергенция или сближаване по отношение на Швейцария особено. И е, не знам дали е проблем на превода, но в точка едно има една фраза, която не е достатъчно изчистена, може би Андрея може да ни поясни, че е, тази, това пространство е двигател на економическото развитие, включително и в трети страни. Не знам дали комисията смята модела на вътрешния общ пазар, че трябва да се изнася и в трети страни. Това е. Добре, сега вече има думата Катрин Штайнер. Благодаря, благодаря на докладчика, благодаря на докладчиците в Сянка. Мисля, че Докладът е много добър обзор на съществуващото положение. Много е важно също така да се направи разграничение между различните споразумения, едно от които е за вътрешния пазар, да се види какво изоставане има в транспонирането. Когато имахме събрание с страните от ЕФТА и с Швейцария, се отбеляза, че е изключително важно да включиме в това споразумение и Норвегия и, причи, и да се установят причините за това, защо има изоставане в прилагането на законодателството. 14-та точка от становището е много важна по отношение на Швейцария. Тук коментираха и колегите, в края на краищата немски и италиански граждани работят непосредствено в Швейцария и това е атака срещу тях. Затова на 12 юни срещата между Швейцария и Европейския парламент е изключително важна. Аз ще присъствам там и много е важно и Андреас да бъде там и да изчистиме въпроса на 17 май, както на 7 май, извинете, няма да присъстваме по причини на събития, случващи се в нашата страна. Но във всички случаи е много важно да можем да изкажем становища и да споделим позициите си. Благодаря за становището, много навременно е и очаквам с нетърпение да продължим работа по него. Okay, I, I just want... И ако мога да коментирам и аз, това е председателката. Благодаря за доклада. Много е важно нашата комисия да следи какво се случва с законодателството след като то е прието, дали се транспонира в националното законодателство и дали се изпълнява. И ако има проблем, който регулярно е, показва, че е, законодателството за вътрешния пазар и за единия пазар не се транспонира в националното законодателство, очевидно нещо не е наред. Е, има една цяла група държави, които изостават с транспонирането и ние трябва да се обърнем към тях. А също така нашата комисия има и някои много конкретни правомощия в отделни области на единния пазар. И тук ги имам изредени. Значи нашите правомощия са свободно движение на стоки, включително технически е, стандарти, свобода на услуги, функциониране на единния пазар. Нямаме правомащия за координиране на въпросите за свободното придвижване на лица – затова нека да бъдем много внимателни, да обръщаме повече внимание на, на темите, които всъщност по право следва да бъдат раз, разглеждани от Комисията за човешки права. Защото когато засегнем подобни теми, теми започват да ме обвиняват, че е, настъпваме в чужда територия. Хората са много чувствителни, знаем, че това е въпрос, който трябва да се повдигне и да се обсъди. Но имайте предвид, че във всеки момент, в който настъпим в територията на правомощията на другите парламентарни комисии, след това аз трябва да отново да правя усилия да защитавам пък нашите правомощия. Ние имаме правомощия да се произнасяме за свободното предвижване на стоки и услуги. Имайте предвид, че по приложение 7 по правилника за, за парламента именно тези неща са уредени и е редно ние да оставаме в рамките на своите правомощия. Сега давам думата на представителя на комисията. Заповядайте. Благодаря. Благодаря аз съм от службата за външна дейност, но всъщност представлявам в момент комисията. Благодаря за проекто доклада. Запознали сме се с съдържанието му и то отговаря на заключенията на Европейския съвет за хомогенно разгъване на единния пазар, включително с неевропейски страни. Е, страни извън Европейския съюз. Това са заключения от декември 2014 година, за това и приветстваме доклада. Докладчикът има думата. Да, успахено Благодаря. Искам да спомена три точки, преди да преминем към следващата точка. Най-напред благодаря на всички колеги и на секретарията и на комисията за тяхната помощ и коментари. Надявам се, че през следващите месеци ще задълбочим работата си. На второ място, радвам се, че госпожа Стилер Бастантюрон и е, вие, госпожа председател, е, говорите за темата по темата, говорихте по темата за прилагане на законодателството на Европейския съюз. Е, това е централният елемент на този доклад – най-напред важното е да се каже, че в Швейцария и в другите страни прилагането на законодателството се случва все по-бавно. А ние именно с всички заинтересовани страни би трябвало да се загрижим от този факт. На следващо място, е, Швейцария има специален статус, не е член на е, Европейската економическа общност, но тук подкрепям това, което казва председателката. Не става дума тук за е, свободното движение на хора, но госпожа Трибезиус каза че именно не става дума за свободното движение на хора, а става дума за свободното движение на услугите и на хората, предоставящи услугите. В Швейцария също има недоразумение по целия дебат, защото се създава впечатлението, че става дума за, движение на, за свободно движение на, сло, на, на хора. Така че проблемът е проблем с беженците и е, проблемът е от друга страна с работния пазар на Швейцария, тъй като работния пазар на Швейцария е много жив и хората искат да работят на него. Ако нещата Швейцария иска да промени, е, то това може да бъде сторено много лесно, а не бива да дава свободните работни места, да ги обявява. А, сега за третите страни. А, е, третите страни трябва да увеличат своите усилия, ако искат да бъдат интегрирани в нашия а, пазар. Това е което е, е записано в, нашия, в нашите договори за това на нашите съседи и на приятелите ни от ЕЙО. трябва да кажем, че всичките мерки, за които говорим, могат да постигнат успех само ако се прилагат от всички. А това би трябвало да е и целта на нашата работа в тази комисия. So, um, we are going to have a public hearing on the... Значи ще имаме изслушване на 7 май. Крайният срок за измененията е 12 май. Те ще бъдат разгледани на 22-23 юни. Компромисните изменения ще бъдат разгледани на 15 юли. Ще гласуваме на 16 юли за което ви благодаря. Всъщност, е, можем да направим една бърза смяна тук на председателското място, защото всъщност следващата точка е моя. Продължаваме с доклада за лични предпазни средства. Е, Ники, Вики Форд е докладчик и нека да я попитам сега готова ли е. Имаше обмен на становища по електронна почта с другите политически групи. Благодаря, че идентифицирахме така общите възможности за компромиси. Едното е за упростяване на процедурата за е, изпитания и другата е за обхвата на директивата. За европейския сертификат има предложение от комисията. Нямаме за цел да разводняваме регламента, а само да го направим по-ясен. нямаме никакви е, предложения, ако типа лични предпразни средства не са се сменили и нищо няма променено, е, няма нужда производителят да минава всеки 5 е, години през същия процес. Това е едното ни предложение. Второто предложение за приложното поле на законодателния акт. Комисията предлага то да бъде разширено за някои битови продукти, които преди не са били обект на регламентиране. В компромисите, които предлагаме, е, предлагаме един междинен път между това, което е решено преди 25 години и това, което е необходимо да решим сега. Е, за, за наячийски продукти, продукти за окраса няма да попадат в регламента. някои битове уреди. Примерно, ако има дрехи, на които има светещи ивици и а, съответната дреха не се класифицира като лично предпразно средство, просто заради съображение от мода се слагат тези ленти, също не се покрива от регламента. Ако обаче се твърди да речеме, че ръкавиците са резистентни срещу топлина, тогава те трябва да бъдат обект на регулиране. А ако са ръкавици само така за красота, тогава не. В такъв смисъл искаме съвсем ясно да се обозначат съответните дрехи, които се формулират като вариант на предпазни. Социалистите тук техният докладчик в сенка, сянка не е тук. Надявам се, че ще има време да погледне докъде сме стигнали с новия компромисен текст на измененията и тя. Благодаря. Председателката. Добре. Е, първия докладчик в сянка, господин Арнон. Благодаря. Искам да благодаря за доброто сътрудничество по компромисите. С тези предложения съм съгласен до голяма част, тъй като те отговарят на, до голяма степен на нашите дефиниции. Имам следната забележка. В компромис едно има един технически проблем, покрито тази директива. Не става дума обаче за директива тук, това е регламент, т.е. езикова грешка. И последното изречение на предложението, който препраща към приложение 1, не разбирам, е, признавам си тук тази препратка. Моята идея беше нещата, които не попадат в приложното поле на регламента, да бъдат регулирани чрез и да бъдат дефинирани чрез делегирани актове. Тук в рамките на комисията обсъждахме този проблем. Сега приложното поле е определено много тясно, много коректно, което е хубаво. Обаче не разбирам това изречение, защото не разбирам е, към какво е насочена тази препратка. И така въпрос към, към докладчицата с молба за обяснение. За какво е тази препратка? Одобрявам факта, че приложното поле се дефинира според 1А. Това дава правна сигурност. Много добре разбирам компромиса за рефлектиращите елементи. Смятам, че то е разумен, че е разумно предложението. Въпросът е освен това е, е важен е въпросът и за трайността. Имаме нов текст, който сме предложили. Е, зададох си въпроса е, как може, колко дълго може да бъде определен на трайността. Имаме срок от 5 години по принцип. Моето предложение беше един един минимален срок да бъде предложен. Предложението на докладчицата е един, да се предложи един максимален срок. Но аз все още не съм съвсем убеден, защото ако имаме продукти, при които няма ограничен жителски цикъл, тогава се отваря вратички за надзорните органи да определят по-кратки срокове за трайност. А това води до опасност да се препоръчва отново и отново процедурата за сертифициране, е, което осложнява живота на самото предприятие. Е, от финансова гледна точка това е интересно. И така това е моето опасение. Ако заложим един максимален срок, ако сложим една такава дефиниция, това би било добре. Но има някои лични предпазни средства, които имат кратък жизнен цикъл. И тогава петгодишният срок за тях е добър. Но е, виждаме, имаме, има много елементи, които трябва да се вземат предвид. Аз мога да приема максималния срок, така както е дефиниран сега. Ще помисля още дали мога да предложа още нещо, така че да няма нужда от допълнителни сертификации за личните предпазни средства след 2-3 години, ако това не се налага. Иначе по принцип смятам, че това, което е предложено като компромис е добро. И искам да благодаря в този смисъл на моите колеги и на колежката Форд. Благодаря. Искам да проверя дали има някой, който иска да се изкаже от името на Карен Вест. Добре, няма. Добре. Господин Euh, euh, Благодаря на Вики за толкова интересната работа и за духа на сътрудничество за всички докладчици в Сянка. Най-горещо и пожелаваме да стигнем до компромисните изменения спрямо отчитайки предложенията, които са дадени от всички. По отношение на приложното поле, е, трябва да отчитаме какво реално е необходимо, т.е. да бъдем прагматични, да не правим повече отколкото е необходимо и е, продуктите, които използваме в нашето ежедневие, в момента в който производителя не налага изрични е, изисквания за качество, няма нужда да се впускаме в твърде тежко регулиране. Напълно съм съгласна с колегата от НП. Не става дума да наложиме оловен кожух на всичко, което се произвежда и е, да свеждаме всичко под съображение за сигурност. Смятам, че компромисните изменения в това отношение са достатъчно задоволителни. А по отношение на е, предметите, които са с цел украса, примерно светещи и така нататък, е, подкрепяме също нейните предложения. Разбира се, много важно е да е ясно, че има спазени европейски норми. Понякога има известно неразчитане или неяснота между това кое, е, кой предмет е чисто е, елемент е, свързан с украса или мода, но би следвало да можем да изчистиме този въпрос, стига да няма претенции, че съответната дреха служи за предпазни цели. По изменение 4 засягаме една тема, която далеч не е проста. И според мен постигнатия компромисен текст е много добър. все пак мога да поставя така под въпрос думите на колегата от НП. В... Все пак предлагаме една крайно упростена процедура, но все пак нека да запазиме и срока от 5 години, за да имаме своего рода малко защита, предпазни средства. Ако в рамките на научните данни няма нищо ново, ако в индустрията не е въведено нищо ново за този предмет, тогава действително той може да мине през една съвсем упростена процедура и това няма да доведе до злоупотреби, няма да се появят посредници, които да наложат допълнителни разходи преди да стигне съответния продукт до потребителите. Мисля, че трябва да следваме тази линия и смятам, че вървим именно в тази посока и то добре. Един въпрос имам като, към Вики като докладчик. Предложих едно изменение, свързано с предпазни средства за водачите на мотоциклети. Аз съм такъв от 14 годишна възраст и знам, че има нужда там да се регулират нещата предпазните дрехи и облекла, които е, се използват, много е, често те вървят съчетани с е, лични предпазни средства и не винаги тези предпазни средства могат да се отделят от съответното облекло, облекло като слагаме един гъщир, гъщеризон или яке, е, там човек трябва да има възможност да бъде достатъчно мобилен. В такъв смисъл е, тези дрехи трябва да бъдат оценявани като цяло, не само отделните компоненти за защита при тях. Във всички случаи благодаря за извършената работа. Смятам, че много добре работим. Thank you, Mr. Um, I'm... Благодаря. Е, дали господин Месталка е тук? Няма го. Тогава давам думата на господин Тюран. Благодаря съвсем накратко. Аз споделям, разбира се, първо благодарности за докладчика, споделям основните елементи на нейната презентация. Също така съм съгласен с изказването на колегата, затова съвсем, съвсем бързо. И аз карам мотор от 14 години, така че съм съгласен с вашите коментари. Във всички случаи трябва да внимаваме да има достатъчно сигурност. Мисля, че текста постига достатъчен добър, добър баланс с текстовете за разрешителните. Смятам да се придържаме към него. Мога само да кажа, че имам известен скептицизъм към приложното поле. Малко там ще станат тежки нещата, а също така и правната сигурност, която винаги е проблем. Като цяло обаче благодаря и поздравления на Вики за нейната работа. Thank you, Благодаря. А сега госпожа Грепини. Благодаря. Искам също да поздравя Вики и докладчиците в Сянка. Може да се каже, че този регламент не е най-важният регламент, но въпреки това е важен и имаме един проектодоклад за личните предпазни средства. Е, исках да кажа нещо за обхвата. Е, Вики даде примера за декоративните елементи, флуоресциращите ленти. Ако тук става дума за личните предпазни средства в този доклад, когато дефинираме обхвата, би трябвало тези декоративни елементи да бъдат включени в обхвата, защото ето, например, отразителните ленти на яката на децата. Те са в крайна сметка за привличане на вниманието за тяхната сигурност, да се избегнат пътно, пътно происшествия. Важно е да ги имаме в обхватното поле. По принцип тези ленти няма да защитят никого от това да не падне или при удар, но в крайна сметка, след като става дума за личните предпазни средства, би трябвало, не би трябвало да изваждаме от обхвата е, елементи, които някога могат да да принесат за безопасността на лицата. Би трябвало тук да постигнем компромис. Също така и по отношение на трайността. Може би тук би трябвало да помислим за минимален срок. Когато говорим, значи за обхвата, би трябвало да включим тук е, средства, които, лични предпазни средства, които имат защитна функция или пък функция по безопасност. Благодаря. Благодаря, госпожо Грапини. Искате ли да вземете отношение, госпожо докладчица? За момента не. Тогава комисията има думата. Благодаря. Ние също благодарим за компромисите. Аз ще бъда кратък. Благодарим за работата, благодарим за компромисите по отношение на обхвата. Имаме резерви по отношение за изключенията за лична употреба е, смятаме, че те трябва да бъдат заличени, но както казахме, ще подкрепим всички компромиси по принцип. По отношение на компромиса с рефлектиращите елементи, ние приветстваме това предложение. Смятаме, че то влива допълнителна яснота в проблематиката. А, също така, същото се отнася за предложението за водата. Искам да обърна внимание на измене, на компромис 3. Става дума за параграф 7, 75а. Говори се тук за автоматично обновяване на, на сертифицирането. Няма такава автоматична процедура и може би трябва да се каже автоматично подновяване, а не автоматична процедура за подновяване, т.е. въпрос на формулировка. Докладчицата. Можете ли да кажете къде е тази а, дума автоматично? Това е третият параграф от точка, надолу от точка 75. Когато получим потвърждение от нотифициращия орган. И текстът продължава трябва да се задейства автоматична процедура за сертифициране. Според нас би трябвало да се употреби наречие, а не прилагателно. Докладчицата. Благодаря. Ще реагирам на някои от коментарите. Най-напред за член 17 изменението да се премахне формулировката в е, член 17. Е, тук се говори за категориите от приложение 1. Разбирам желанието на комисията да се заличи тук е, този текст, защото има препратка на друго място към този текст. Добре. Според мен това е езиков въпрос тъй като имат вече такава препратка на друго място в текста. Това не е проблем. Сега за минималния или максимален срок. Дали да имаме всички сертификати, които да имат трайност от 5 година, най-малко от 5 години, или пък всички е, сертификати да имат стой, е, срок на давност само 5 години. Искам да се опитам да разбера всички докладчици и тези, които казват, че трябва да има минимален, другите, които казват, че трябва да има максимален срок. Може би да, да кажем нещо труда да имаме максимален срок от 7 години и минимален срок от 1 или, 1 или 2 години. Това е много бързо развиващ се сектор. Аз не съм експерт това е, може би, въпрос, по който ще трябва да гласуваме, да проиграем всички възможни опции и да изберем най-добрите. Сега за шлемовете, за каските, при каране на колела и мотоциклети, да, така е. Съгласна съм. А, мисля обаче, че този въпрос е регулиран някъде другаде, в друг, друг, друг а, законодателен акт, но аз бих подкрепила вашето, вашето предложение. Става дума за, друг, за, другите, предпазни, за другите защитни средства. А двете неща са заложени в други текстове. Добре. Моята основна цел е да се опрости съществуващия процес, а именно да става по-лесно економическите субекти да се идентифицират по-лесно в цялата верига. За момента съществуващото законодателство е от 25 години и в обхвата не са били включени ръкавиците с топли тенджери. Тук ние ще се опитаме да внесем повече яснота дали те трябва да бъдат включени като лични предпазни средства, защото те все пак имат защитна, защитна функция. Чух какво казаха колегите и смятам, че може да с мнозинство да решим повечето неща, които остават да се решат в тристранните срещи. Благодаря. А сега докладчицата може да заеме функцията си отново като председател. The next file is the um, opinion by председателката. Следващият доклад разпространение с търговска цел на спътникови данни от наблюдение на Земята. Докладчик е Йенс Нилсон. I'm so sorry, we've turned two pages here. Sorry, it's my fault. It's okay. The next, the next is the impact of developments in the Извинете, следващата точка е отражението на промените в европейските пазари в областта на отбраната върху капацитета за сигурност и отбрана в Европа. Нека ви припомня, че нашата комисия разполага с широки компетенции в областта на обществените поръчки в тази област. Давам думата на докладчика по становище госпожа Галпелц. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че можем да обсъдим това становище. Ще се изкажа на унгарски. Много бях удовлетворена от големия брой изменения. Общо 76. Повечето от тези изменения допълват първоначалния текст на становището поради което смятам, че са отлични. Със задоволство отбелязвам също така, че повечето колеги са на едно мнение с мен. Те са на едно мнение с мен във връзка с необходимостта от поставяне на нови приоритети – до момента опитите за обединяване на търсенето в Европейския съюз не бяха овенчани с успех. Търсенето на европейските пазари в областта на отбраната продължава да е разпокъсано. Наблюдаваше се и още един фактор, който не допринасяше за обединяването на търсенето, а именно Фактът, че плановете на Европейската агенция за отбрана в областта на способностите и капацитета не бяха действително ефективни. За това, според мен, трябва да пренаредим приоритетите си в областта на отбраната. Необходимо е координиране на общо европейско равнище на националните процедури по планиране. В противен случай няма да постигнем успех. За това обаче е необходимо още много време, има още много какво да се направи. За това трябва да подберем и най-важните си приоритети. Сред тях са тръжните процедури, нещо, което спада към компетенциите на нашата комисия. Според мен Успяхме да изготвим наистина добри компромисни изменения. Радвам се, че сред нас са редица колеги експерти в тази област. Те внесоха изменения по становището ми. Съгласна съм с докладчиците в сянка на социалистите, либералите и ЕКРМ. Съгласна съм с тях за това, че е много важно държавите членки да транспонират директива 2009 наклонена черта 81. Тази директива трябва да бъде транспонирана изцяло. Тя трябва да бъде транспонирана така, че броят на изключенията да бъде сведен до минимум. Така ще се намалят и разликите между тръжните процедури в отделните държави членки. Нека ви обърна внимание на член 346 от договора за функционирането на Европейския съюз. Той урежда изключенията. Би ни се искало изключенията да се постановяват единствено когато са обосновани на практика. Призовавам комисията да удвои усилията си за създаването на равнопоставеност на пазарите в областта на отбраната, както и да ограничи практиките, упоручаващи пазарите. Това ще бъде възможно, ако изключения се постановяват единствено, когато са обосновани. Много се радвам, че в измененията колегите упоменават новите тръжни процедури. Има немалко изменения в областта на възлагането на обществени поръчки. Това е една от областите, в която можем да направим много повече. Можем да се възползваме от новите процедури. Имам предвид обединяването на критерии, например, използването на технологии в областта на ИКТ и стимулирането на научно-изследователската и развойна дейност. Мисля, че тези примери са достатъчни, за да иллюстрират какво имам предвид. Има и много други възможности. Новите процедури в областта на обществените поръчки могат да намалят разходите и административната тежест. А що се отнася до опоручаването на пазара, според мен би било важно постепенно, поетапно да се справим с този проблем. Имам предвид държави членки, които бихме искали да включим в работата по промишлената основа на европейската отбрана. Тези държави би трябвало да разполагат с механизъм различен от компенсаторните споразумения. Не би следвало в бъдеще да се използват компенсаторни споразумения. Ако поетапно ги изведем от употреба, то ще преодолеем и разпокъсаността. Знам, че някои държави членки ще се обявят против, тъй като ще поставят акцента върху своята отбранителна промишленост като източник на работни места. Някои държави биха се обявили за насърчаването на инвестиции на местна почва. Но според мен по-добрата координация ще бъде от полза. Ние като членове на Европейския парламент трябва да се обявим за по-добра координация на общо европейско равнище, като същевременно отстояваме принципа за поверителността на информацията. Всички държави членки трябва да осъзнаят, че са взаимозависими. В областта на отбраната тази взаимна зависимост е явна. Разбира се, медалът има две страни. Това е видно и по внесените изменения. трудно е да се усъвместят реалността в Европейския съюз и реалността в отделните държави. Но призовавам някои колеги да загърбят националните интереси. Предстои да се изготви съвместно становище. Трябва да направим така, че то да допринесе за увеличаването на възможностите за отбранителната промишленост в средносрочен и дългосрочен план. Ако искаме да постигнем тази цел, ще трябва да ограничим разпокъсаността. Затова призовавам колегите да подкрепят компромисните изменения. Нека изготвим становище, което отразява общата ни позиция, в което са залегнали общите ни цели. I don't think any of the... Председателката. Не мисля, че сред нас присъстват докладчици в сянка. Госпожа Тайле ще се изкаже от името на Серджо. Благодаря. Нашият докладчик Сянка се извинява, че не може да присъства на днешното заседание. Ще прочета неговото становище. Благодаря на докладчика за много добре свършената работа и за взаимодействието. Повече от основните елементи от позицията на социалистите са включени в компромисните изменения. Приветстваме, например, че в компромисно изменение едно е отчетена нашата позиция цитирам, изтъква факта, че приемането на обща позиция на съвета от декември 2013 година не е довело до общи мерки, до съвместни действия от страна на отделните заинтересовани страни. Компромисно изменение 3. Приветстваме включването на следните два елемента. Първо, приветства засиленото сътрудничество между държавите членки, така че да се избегне дублиране. От това ще проистече положителен косвен ефект върху промишлеността в областта на отбраната. Вторият елемент визира по-голямата конкурентоспособността на отрасъла. В други две компромисни изменения конкретно са упоменати малките и средни предприятия, нещо, което също се приветства от нашата група. Има няколко елемента, които групата ни предложи за обсъждане, но които не са отразени в компромисните изменения. Според мен те също са важни, би ни се искало да бъдат подкрепени. Кои са някои от тях? Първо, въздействието на економическата криза, което е довело до силно съкръщаване на бюджетите за отбрана в редица държави членки, поради което пакетът за отбраната не е постигнал в цялост своите цели. За това е необходима и по-добра координация в рамките на общата политика за сигурност и отбрана. Важно е да се избягва дублирането. Призоваваме също държавите членки да използват инструментите, предвидени в предложенията от 2009 и 2011 година. Що се отнася до веригата на доставки, малките и средни предприятия трябва да работят с едно и също понятие в рамките на процедурите за сключване на договори за обществени поръчки. И накрая въпроса за усъвременяването на тръжните процедури. Вие до някъде се спряхте върху него, когато говорихте за електронните обществени поръчки. Това е включено в изменение 72 на господин Готерес Прието. Благодаря още веднъж на докладчика. Надявам се, че преговорите ще протекат успешно. Има ли колега, който иска да се изкаже от името на докладчик Сянка? колегата от ЕКАРЕ, господин Далтан. Благодаря. Ще се изкажа от името на господин Яцкевич, който е наш докладчик Сянка и не може да присъства днес. Господин Яцкевич благодари на докладчика и на докладчиците в Сянка за взаимодействието в работата по тема, която е важна за всички държави членки. Иска да се спре върху последната редакция на компромисните изменения – Приветстваме изменение 7 и 8, нямаме коментари по тях. За съжаление, някои от нашите предложения не са отчетени в компромисните изменения. Колегата благодари на докладчика и на секретарията за това, че са отчели нашата позиция в компромисно изменение 4. По компромисно изменение 5 господин Яцкевич е малко разочарован от това изменение. Първоначално то е било изготвено, като са били отчетени вижданията на всички политически групи. Чудесно е, че тук са включени малките и средни предприятия, но не е включено изменението на господин Яцкевич. Първоначално то е било включено, от господин Яцкевич е бил удовлетворен но в последствие изменението му е било заличено. И ако това остане така, господин Яцкевич няма да подкрепи съответното компромисно изменение. Става дума за компенсаторните споразумения. Важно е да се предвиди по-дълъг преходен период за тяхното пълно поетапно прекратяване. Ако в компромис 5 не бъде отразено изменението на господин Яцкевич, то групата на Екарен няма да може да приеме това. Господин Яцкевич няма много коментари по останалата част от текста. Компромисни изменения 2 и 6. Той ще изложи в съобщение по електронната поща какви са проблемите на нашата група с тези изменения. Вероятно ще изискаме от секретарията разделно гласуване по всяко едно от тези две изменения. Ще ви уведомим за това по електронната поща по-нататък. Това бяха коментарите на господин Яцкевич. Нека аз направя няколко коментара в качеството си на координатор на ЕКАРЕ. Загрижен съм във връзка с редица елементи Оставам с впечатлението, че се цели европеизиране на обществените поръчки в областта на отбраната. Това според мен не е правилният подход. Не ни е необходим общо европейски режим за възлагане на обществени поръчки в този отрасъл. Това отразява и виждането на групата. Председателката, иска ли някой да се скаже от името на докладчика в сянка на либералите, на Обединената левица, на зелените? Не. Тогава давам думата на докладчика. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на социалистите и демократите и на ЕКАРЕ за коментарите. Да, наистина не всички изменения могат да бъдат отразени в компромисните изменения. Основната ми цел не се е променила. Тя отговаря и на общата ни цел. Серджо Готиерес упоменава економическата криза и последвалите от нея съкръщения в бюджетите за отбрана на държавите членки. Той визира изменение 72. Всъщност то е отразено в компромисно изменение – Наистина е важно да бъдат подпомогнати малките и средни предприятия. А показаното от господин Яцкевич и координатора на ЕКАРЕ, ясно е според мен, че компенсаторните споразумения са червена линия. Те са предпоставката за приемането на това компромисно изменение. Практиката на компенсаторните споразумения е доста сложна, всъщност никак не е ясна. Според мен тези споразумения не допринасят за обединяването на разпокъсания европейски пазар в областта на отбраната. Пазарът трябва да бъде обединен, тъй като в момента разходите са много високи, от това проистича и липса на ефективност и много ясна необходимост от координация. Говорим не за уеднаквяване, а за координиране, например на процедурите по планиране. Трябва да знаем в какъв размер са прогнозните разходи Координирането на общо европейско равнище според мен е една много добра мярка, чрез която ще избегнем ненужни разходи. Тя ще е много важна с оглед на финансирането на проекти в отделни държави. Много важно е също така да се цифровизира процесът на възлагане на обществени поръчки. Той трябва да се осъществява на електронна платформа което ще го направи и по-прозрачен. Знам, че компенсаторните споразумения се отразяват неблагоприятно върху някои държави членки и те трябва да бъдат съответно обещетени. По компромисните изменения. Не съм съгласна с казаното по компромисно изменение 6. Там е включена позицията на господин Яцкевич. Трябва да поговорим, за да изясним въпроса. Съжалявам наистина, че ЕКАРЕ няма да подкрепи становището. Съжалявам, защото наистина бихме могли да изготвим едно общо становище от името на всички ни. Thank you, Madam Chair, and apologies for being late, but uh, I had... Благодаря. Това е госпожа Чаранцова. Първо, Благодарности за докладчика, за усилията и да отчете и е, разнобоя в становищата по този доклад. В много отношения темата е много чувствителна за страните членки. Особено тези, които не са големи доставчици е, на оборудване военно. Нека да застъпя главно един момент, по който съм подала изменение. Параграф 5. Въпроса за компенсаторните механизми. Съгласна съм с докладчика, че това може би не е най-добрата система. Но след като няма альтернативна такава, особено за малките страни членки, тя си остава единствената и постепенното изключване на компенсаторните механизми механизми, ако не се отчитат интересите и на малките страни членки, ще бъде разрушително. Комисията предлага разпоредби за подизпълнителство по член 21 при заменянето на компенсаторните механизми, но тези клаузи се използват много рядко, защото административно са сложни. И в случаите, когато има разпоредби за подизпълнение, цялата поръчка става по-сложна и се забавя. Освен това се слага допълнително бреме на отговорност на, по, на подизпълнителите. И в резултат, госпожо председател, се получава доста не вдъхновяваща картина. Определено не считаме, че е, един разрастващ се европейски пазар за отбрана трябва да върви в тази посока. И се надявам в окончателните компромиси това да бъде отчетено. Бих искала компромис 5 да се пренапише, поне в вида, в който се предлага сега. Надяваме се, че Европейския съвет на срещата на върха ще предприеме някои стъпки, за да може да отчете и интересите и политиките на страните членки в областта на сигурността и отбраната. Благодаря. Thank you. Next... Благодаря, благодаря на всички. Следващата точка е обмяна на мнение за разпространяване на сателитни е, настъпникови данни от наблюдение на Земята с търговска цел. Основната водеща комисия по този доклад е ИТРЕ. Докладчик е, за становище от нашата група е Йенс Нюсен, но е, той дава е, своите мнения на госпожа Штайлер, която ще ги представи. Благодаря. Благодаря на колегите. Тук имам бележките на Йенс и ще изчета неговото становище. Първо, той се извинява. Необходимо е да присъства на заседание в е, Стокхолм. Е, индустрията за космоса е една от най-бързо разрастващите се в Европейския съюз и тъй като няма съобхватна регулаторна рамка, тя всъщност се забавя. Разпространението на данни за, от наблюдение на Земята за търговски цели има за цел именно да преодолее подобна пречка. Целта е да може свободно да се осъществява обмяна на подобни данни и да има равнопоставеност между економическите оператори. Следва да се отчитат и националните интереси за сигурност и суверенитет, както и политиката за отбрана. Много е трудно да се постигне равновесието в това отношение, защото спътниковите данни могат да бъдат използвани за граждански и за военни цели проект, докладчикът счита, че предложението има потенциал да допринесе за формулираните цели и за растежа на този сектор. Намерението на докладчика е да работи конструктивно, да търси един балансиран текст и сътрудничество между парламента, комисията и другите заинтересовани страни. Има проведени консултации с много представители на заинтересованите страни. Целта е да се създаде единен пазар за спътниковите данни, включително и за данните с висока разделителна способност. Е, необходимо е да се отчете и факта, че оценките са доста смесени, затова докладчикът би искал да е, комисията да представи по-изчистено предложение. Идентифицират се някои от ключовите области, които трябва да се доразработят и за това докладчикът ще работи съвместно с докладчиците в сянка, за да бъдат предложени някои подобрения. Набързо ще очертая кои са те. Първо, анализа на оценката на въздействието от Европейската комисия показва и някои недостатъци в подготовителната фаза на предложението. Примерно, няма достатъчно данни за дефинирането на проблема Оценката е главно количествена, качествена, извинете, и е много ограничена процедурата на консултация с заинтересованите страни. Не са разгледани достатъчно альтернативни варианти и едва ли ще се решат проблемите на вътрешния пазар, защото не се очертават ясно и кои са пречките по, в него. Също не е ясно дали задължението да се провежда подробна процедура за разглеждане на данните няма да доведе до по-големи разходи. Твърди се, че предложението ще създаде и положителни ефекти за други сектори на економиката, е, управлението на транспорта, морския транспорт, градското движение и други. Предложенията обаче не е оценено дали се създават пречки за разгръщане на економическия растеж. Трябва да се направи оценка в този смисъл съображения за националната сигурност са изключителна важност и трябва да бъдат отчетени по един балансиран начин. В Штатите се наблюдава много голям интерес за разширяване на пазара за сателитни данни и разпространението на данни от трети страни, данни с висока разрешаваща способност, трябва да бъде огледано много внимателно, за да не се причини изкривяване на европейския единия пазар и пречки пред европейската индустрия. Докладчикът Янс Нилсен ще приветства с удоволствие всички предложения от докладчиците в сянка. For the EPP, um, Lambert van Nistelrooy. От ДНП, господин Ламберт. Благодаря за отличната презентация на посланието на докладчика. Е, не знам, останахте ли със съмнение за съдържанието на предложението. Ако си спомням добре, това бе едно от предложенията по регламента за подобрена административно определение. Сега влиза в нашата комисия и се изрежда един списък от сумати неща, които ние трябва да решим. И къде се намираме, оставаме само със съмнение. Сега, ако искаме регламентиране на вътрешния пазар, да си останем там. Ако обаче има отражение и към други пазари, нека да засягаме и тази тема. Нека да е наясно на къде се движим. Не е необходимо да правиме и още, и още, и още. Какво? Да знаеме повече, да се консултираме и после да правиме по-малко. В края на кращата това е, вероятно ще е резултата от дебата. Така че, е, като представител на НП, считам, че на този ранен е, етап има достатъчно основания да излезем с конкретно предложение и да не отпращаме обратно комисията, Европейската комисия, да върши още една година проучвания. Нали, знаете много добре, това, че знаем повече, не означава, че ще направим повече. Често правим по-малко. Така че докладчикът може да излезе с едно е, достатъчно силно становище в подкрепа, да се каже ясно, искаме ли такъв регламент, искаме ли да вървим в тази посока, очевидно да не регламента, директива, извинява се оратора. Значи, искаме ли да вървим в тази посока? Да. После нека да кажем докъде искаме да стигнем. Но рамката трябва да бъде ясна. Трябва да има достатъчно е, економическа е, стойност, която в момента е, не е в нашите ръце. Става дума за обработка на огромни е, обеми от данни и ние не знаем дали след 10 години те ще се използват. Затова нека малко да се позабързаме. I'm feeling having listened to both the rapporteur and the EP. Оставам с чувството, че и докладчикът и докладчикът Сянка от НП са на едно мнение, а именно, че сегашната версия на предложението на Европейската комисия има сериозни недостатъци. А може би обаче не сме на едно мнение в каква посока трябва да се върви. Не ме убеждава логиката на комисията, че настоящото предложение в вида, в който е представено и го обмисляме, ще има положителен ефект върху вътрешния пазар и ще доведе до допълнителни приходи, работни места и економически растеж. Не съм убедена също така, че ще помогне за опазването на личния живот е, и сигурността на данните. В предложението на комисията се приема, че ще се обменят само данни с висока разделителна способност, но а, трябва да е ясно, че проблеми със сигурността има и за данните с обикновена разделителна способност, не само тия с висок. Ние имаме нужда от решения за европейската индустрия. Сателитната индустрия в Европа е един от големите ни успехи и този сектор се развива много бързо. Трябва да сме сигурни, че няма да създадем законодателство, което до момента, в който го приемем, ще се окаже устаряло и ще е, спъне нашата европейска индустрия в конкурентоспособността й. Сега, защитата на данни е свързана с елементи на сигурност, но не съм убедена, че настоящото предложение по някакъв начин постига защитата на сигурността. Напълно съм съгласна с изказаните тук мнения за недостатъци в предложението на комисията. Сега, примерно, е, твърди се, че само комерциалните е, собственици на данни ще бъдат засегнати, т.е. целият проект Галилео няма да пострада от него, но все пак има и немалко съображения за това как да бъде регулиран въпроса с търговските, търговското използване на подобни данни. Моята група счита, че всяко законодателство в е, това отношение може да се окаже спънка за развитието на индустрията, ако се е, взима само един аспект от проблема, именно сигурността и ако се разглеждат само данните с висока разделителна способност, а не и данните с нормална разделителна способност. Докладчикът Сянка от Ауде тук ли е? Има ли представител? Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за представенето му. Аз се изказвам от името на господин Гога, който в момента не може да присъства. И от негово име искам да предам следното. По принцип приветстваме опита на комисията да работи за конкурентна способност и растеж на съответния пазар в Европа, но и той не е напълно убеден доколко правилен е подхода на комисията. Надявам се, че комисията ще обърне внимание на някои от въпросите. Трябва да се дадат и ясни доказателства, че функционирането на вътрешния пазар се затруднява от липсата на предлаганото законодателство. Също така трябва да е сигурно, че европейските е, компании няма да се окажат в неравностойно положение на световния пазар. Само 1% от данните в момента, които са предмет на търговска дайна, са обект на ограничения по съображения за сигурност. А тук се предвижда да се направи система за преглед и разрешителни във всички страни членки, независимо дали в тях има доставчици на такива данни. Също така данните с висока разделителна способност имат различен степен на необходимост от защита, в зависимост от това кога са получени, така че трябва да се отчита различното положение на различните страни членки. Също, защо се избира този период от 7 дни за разрешителни? Достатъчно ли, е, ако страните членки решат да се обърнат към съответните власти от други страни членки, например? Докладчикът в сянка е готов да влезе в дискусии, но счита, че е комисията трябва да даде доказателства, че настоящото предложение отговаря на критериите за интелигентно регулиране. Оглеждам се има ли докладчик от името на зелените, някой иска ли да се изкаже от тяхно име? Не. Комисията иска ли? Господин Гонзалес. Благодаря. Отчитаме безпокойствата, изразени от изказалите се тук. Няколко коментара. Дали ще е полезно за пазара, нека да подчертаем, че става дума за един растящ, е, все още малък пазар с голям потенциал. И в момента съображенията за сигурност са пречка за достъп до данните с висока разделителна способност. Защо с висока разделителна способност? Е, не комисията, страните членки, които ползват сателитните системи, считат, че тези данни са чувствителни. Никой, никой, никой данни не са безплатни. Е, норм... Данните с нормална разделителна способност също биха могли да породят е, съображения за сигурност, естествено но а, въпросът е, че а, е, бизнесът ще работи много повече с данните с висока разделителна способност, защото от тях се печели а, е, повече. Затова всички, които работят в сектора, в момента трябва да бъдат поставени в е, равнопостойна позиция. Това е основната ни цел. Да дадем възможност на всеки бизнес във всяка страна членка да има по-бърз и по-добър достъп до данни с висока разделителна способност, без да съображенията за сигурност да представляват проблем и да няма излишно забавяне по такива съображения. Наясно сме, че има още неизчистени полета. Това, разбира се, може да се изчисти в процеса на дискусиите. Можем да дадем и дефиниции и пояснение, но сектора безспорно ще спечели от по-бързи, по-лесен достъп до данни с висока разделителна способност страните членки, самите те искат тези данни да бъдат контролирани по съображения за сигурност. Thank you for your comments. So we have... Благодаря. Имаме страх за този доклад. За проекто доклада, това е 12 май и обсъждане на 4 юни на доклада. And if the rapporteur would like to... Ако докладчикът иска да преосмисли графика, да промени нещо, може би трябва да се свеже с координаторите на комисията. В такъв случай трябва да видим как ще гласуваме в Инко. Преди да се гласува в ИТРЕ, защото на 27 септември е гласуването в и тре. Имаме ли, имаме ли преди това заседание на ИМКО? Имаме в началото на септември. Но моят опит сочи, че това е доста трудно в последния момент да се постигат компромиси Така че с координаторите ще обсъдим кога точно да се гласува. Now we move on to И сега преминаваме към становището на госпожа Стайлер за газовите уреди. Има над 200 предложения за изменение и 4 компромиса. Докладчицата. Благодаря. Благодаря на докладчиците в Сянка. Това е дискусия по четирите компромиса. Ние ги дискутирахме на 21 март, на 31 март, извинявайте. По компромис едно. Има малка промяна за концентрациите и изтичането. Искаме да предложим друго, друга формулировка изтичане на всякакви вещества, които са вредни за здравето и безопасността. По отношение на другите изменения, искам да кажа, че имам предложение за две устни изменения едното към 12.1 искам да променя формулировката тук, а именно техническите инструкции за инсталациите трябва да включват всички указания за газовите уреди, така че да е осигурено едно безопасно горене трябва да има указания за поддръжката. А на следващо място изменение към член 18 става дума за газови устройства. Няма нужда от два различни параграфа за маркировката CE, маркировката трябва да се вижда, трябва да е четлива към устройството. Ако това не е възможно, то тогава маркировката трябва да се вижда на опаковката и на инструкциите. В такъв случай член 18.3 може да стане 18.2. Има и други изменения от ДИТА. В такъв случай, ако приемем първото изменение, това изменение ще бъде, е, е, изменението на ДИТА ще бъде включено в него. Освен това, изготвих един, един проект на съгласуването. Както виждам, за момента мога да подкрепя едно до 5 и едно, едно до 6. Мога да подкрепя тези предложения за изменение. Не мога да подкрепя 229, защото смятам, че формулировката не отговаря на целта на предложението. Мисля, че ще има две гласувания в четвъртък, едно гласуване – по досието и на второ място ще има гласуване за започване на преговорите. Надявам се да гласуваме положително и в двата пъти. Благодаря ви, госпожо председател. Господин Повсой, господин Ламберс. Благодаря Чудесна презентация, много добре, много хубаво и съдържание представихте. От името на господ Песой искам да кажа, че сме съгласни с компромисите, естествено. Устните изменения са много разумни, много интелигентно формулирани. Ще ги предам на докладчицата в сянка. По принцип обаче подкрепяме компромисите. Съвсем накратко, мисля, че подхода, който видяхме в момента е нещо, което може да приложим тук. Но това беше нещо съвсем различно. Да, връщаме се сега обаче към бойлерите. Следващият оратор, благодаря. Благодаря на докладчицата, благодаря, че уважила нашите изменения. Подкрепяме компромисите. Дитър. Дита. Благодаря. Аз ще продължа с комплиментите. Мисля, че текстовете на компромисите са добри и искам да благодаря на комисията за помощта, особено помощта за член 18. Там имахме някои предложения. Благодаря за начина по който те бяха приети. По отношение на гласуването, имам някои предложения Може би не може да одобрим всичките блокови гласувания. Е, имам някои предложения за тях. Паскал Дюран. Благодаря, Вики. Да кажа, първо, благодаря за отличната работа. Подкрепяме всички компромисни извинения. По-бързо не мога. Thank you. Благодаря. Комисията. Също съвсем накратко. Всички съвсем кратко говорите по това досие. Е, по компромисните изменения ние също можем да ги подкрепим. 229 изменение няма да да коментирам, защото и докладчикът каза, че няма да го подкрепи, така че ми спестява необходимите думи. Рапорта. Докладчицата има тъмата. Искам да благодаря на колегите. Мисля, че се придвижваме напред. Явно е много от предложенията са поети от компромисите. Е, нека тогава да мислим за гласуването в четвъртък и да на можем след това, колкото се може по-бързо, да започнем тристранните срещи. Благодаря. Благодаря. Секретариатът ми казва, казва председателката, че ще има много блокови гласувания. Е, същото се отнася и за моят доклад. Това означава, че се надяваме на ефективно гласуване в четвъртък. Миналата седмица аз гласувах в друга комисия и се оказа в крайна сметка, че ние тук в нашата комисия гласуваме много ефективно. Нека продължим с традицията си. И така секретарията ще ни подготви в подготовката на гласуването. Други въпроси няма. Добре, ще продължим с координаторите след като дойдат.